е раздаден. Приемам, че го одобряваме. Виждате, че започваме с работната програма на комисията за 2013 година. Нека напомня на депутатите, че нямаме предвидени спонтанни изказвания. Първо ще дам думата на заместник председателя на Европейската комисия, господин Шефчович. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е чест да има възможността да ви представя работната програма на комисията за 2013 година. Тя е всъщност кулминацията на политическия диалог и сътрудничеството между комисията и Европейския парламент. Имахме конференцията на председателите на комисии. Мисля, че нашето сътрудничество наистина се задълбочи в сравнение с мината година. Проведе се и дебата за състоянието на Съюза. Имахме и обмен на мнения на тази конференция на председателите. Участвах и самия аз. Така или иначе, използвахме всички информационни източници при изготвянето на програмата. При разискванията стана ясно, че програмата трябва да покаже как Европейския съюз може да допринесе най-добре за постигането на нашите приоритети, а именно растеж и заетост. 2013 година ще бъде решаваща. Ние трябва да се преборим с кризата и да тръгнем по пътя на устойчивия, приобщаващ, интелигентен растеж. Както стана ясно тази сутрин, няма магическо решение. Всички в обществото трябва да се включат и да допринесат. Но ние на европейско ниво трябва да видим как Европейският съюз може да допринесе за добрия резултат как можем да покажем убедителни резултати пред електората през 2013 година. Имаме седем ключови политики в работната програма. На първо място пътя към новия економически и монетарен съюз. Тук трябва да се водим от принципа за един демократичен съюз. На второ място по-добра конкурентоспособност. На трето място – интегрирани мрежи в далеко съобщенията, енергетиката и транспорта. Това е предпоставка за конкурентоспособността, заетостта и растежа. На четвърто място заетост и растеж, мерки за социално приобщаване, за приобщаване към пазара на труда. Така се помага на изложените на най-големия натиск на безработицата. Следващият приоритет е по-голяма сигурност и безопасност на европейските граждани. И накрая ролята на Европейския съюз като глобален актьор и участник. Във всички тези ключови приоритетни области имаме дългосрочна визия и цели – Уважаеми членове на Европейския парламент, нека се спра по-подробно на тези приоритети. Работата по посока на економическия и паричен съюз е плод на дълги разисквания. Комисията скоро ще представи своя план, с който ще допринесе за разискванията – ние ще покажем как може да има амбициозен подход въз основа на съществуващите институции, които да гарантират пълен демократичен контрол. Това ще определи и приоритетите за до година. Освен това, ще обясним как да се генерира публичен приход и на национално и на европейско ниво. Знаем, че група държави членки искат да се работи бързо по посока на данъка върху финансовите сделки. И малки и големи държави членки са готови да поемат своята част от товара. Комисията иска да има един силен конкурентен финансов сектор, за да се възстанови растежа. Например, виждам, че се работи добре по агенциите за кредитен рейтинг от страна и на парламента и на съвета. Работим също така срещу сенчестито банкиране. Бихме искали да се спре манипулирането с лихвените нива. Тук обаче не тръгваме от нулата. Имаме законодателни норми, които вече преобразиха финансовия сектор до голяма степен. Освен това работим по економическото управление, но трябва да възстановим доверието на гражданите и пазарите, за което е необходимо наистина да се направи още много и то да го направим заедно. Необходимо е да има увереност и доверие но за да го има, трябва да имаме и една силна индустриална основа, като нашите дружества ще предоставят платформата. Ето защо ни трябва силен вътрешен пазар. Трябва да запълним празнините е, в нормативната уредба, да се възползваме от мобилността вие сте запознати с идеите на комисията, що се отнася до водещите инициативи при индустриалната политика и единия пазар. Първоначално трябва да обединим ресурсите си, за да може тези дейности да се одобрят преди 2014 година. Постигането на съгласие по многогодишната финансова рамка или МФР тук е от ключово значение. Точно това има нужда единия пазар. И след като одобрим фондовете, до година ще трябва да финализираме секторните инструменти и програмите и проектите. До година ще има нови инициативи в достъпа до финансиране, най-вече за малките и средни предприятия – намаляването на разходите, особено тези свързани с ДДС. Ще работим по фармацевтичните продукти, електронните плащания. Необходимо е да дадем на инвеститорите дългосрочна сигурност и визия за обществото, в което живеем. Да модернизираме компютърните технологии, да дадем един нов поглед но точно и за това тук ни трябва рамката за енергийната политика и политиката за борбата с измененията на климата. Нещо друго, на което искам да се спра е безработицата при младите, с, които, с която трябва да се борим. Това е нещо много важно. Не можем да загърбим тази тема като общество. Има много лостове на национално ниво, но и Европа може да направи много. Да увеличи мобилността в трансграничен план, мобилността между различните работни места, да защитим тези, които са най-уязвими. Необходимо е да стимулираме разкриването на работни места, да помогнем на пазара на труда. Тук има съвсем практически мерки, които са предвидени и аз се надявам, че предложенията, изготвени по пакета за заетост, които ще се разгледат през декември тази година, ще бъдат приоритет и за парламента. Уважаеми депутати, ние сме общност обединена от ценности. Нашите свободи са в основата на нашия просперитет. За да има растеж и заетост, трябва да се опазят свободите на гражданите. Европейския съюз трябва да откликне и на новите заплахи и предизвикателства. Да има по-добро съдебно сътрудничество, защита на финансовите интереси чрез европейски прокурор. Всичко това ще подсигури гражданите и дружествата. През 2013 година комисията ще продължи неизменно да защитава европейските ценности по целия свят. Това е много важно за външната ни политика. Създава и потенциал за нови работни места средносрочно. Ще работим с САЩ, с Япония и това би могло да има огромно въздействие. Европейският съюз трябва да докаже, че е една позитивна сила. Това беше отчетено и от Нобеловия комитет, както знаете. Същевременно ще насочим хуманитарната помощ към най-нуждаещите се и ще продължим да защитаваме политиките, които ни превръщат в пристан на мира в нашата част от света. Имаме ново поколение програми, които наистина ще допринесат в това отношение. Госпожо председател, уважаеми евродепутати, това са решаващи години за Европа. Стъпките, които ще направим през следващите години, ще са особено важни. Всички ключови предложения трябва да се финализират преди 2013 година, а комисията очаква с нетърпение съвместната си работа с Европейския парламент и държавите членки – за да се постигне реален напредък за една по-силна и просперираща Европа. Благодаря ви. Θα περάσουμε τώρα στους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Και ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο συνάδελφο Γιώζεφ Благодаря, господин Шачович. Сега говорите ли на политическите групи, господин Да, от Европейската народна партия. Уважаема госпожо председател, Позволете ми от името на Европейската народна партия да напомня за революционните борби от 1956 е, година в Унгария. Революцията започна тогава. 2000 души осъществиха от е, унгарското правителство осъществиха нападение срещу а, е, унгарския народ. Работната програма на комисията за 2013 година е стратегически програмен документ. Нашия парламент в различните си комисии и в пленарна зала се занимава с този документ вече дълго време. Не сме виждали новия текст, така че сега можем да се ориентираме само от казаното от заместник-председателя на комисията. Но искам да приветствам готовността на Европейската комисия да включи част от елементите, които бяха обсъдени тук в парламента преди няколко месеца и които са включени в нашата резолюция от септември. Във времена на криза трябва да мислим по-сериозно за програмирането. Но искам да подчертая, както подчертаваме и в резолюцията, че комисията и парламента трябва да бъдат гъвкави и да реагират бързо на сложната ситуация. Искам да изброя някои от точките, които нашата група, Европе... пар... НП, Европейската народна партия, взема предвид от предложенията на комисията. Подкрепяме и защитаваме Европейската комисия, когато тя играе цялата пълната си роля и защитава общностния метод. Бихме искали да се използват по-добре делегираните актове. Да, има ясно разграничение в Лисапонския договор, защото ние трябва там да имаме контролираща роля върху ролята на комисията, както и другите институции. Подкрепяме комисията при намаляване на регуляторната тежест или пък включване на елементи, които са важни за кризата. Не можем да говорим по принцип, че трябва да се дерегулира всичко. Има сфери, които сега виждаме по време на кризата, че има нужда от повече е, регламентация, но пък трябва да се облегчи времето на административната тежест. Прилагането и сроковете на законодателството всъщност трябва да бъдат преразгледани. Ако ние правим закони тук, държавите членки не ги прилагат, то тогава законотворчеството е безмислено. Искаме да подкрепим политическата амбиция на Европейския съюз в света. Особено имайки предвид казаното от председателя Барозо на септемврийската сесия. Той е, тогава произнася своето слово за състоянието на Съюза. Като пряко избрани депутати, ние сме отговорни за действията и бездействието на Европейския съюз. Затова искаме добавена стойност и сме готови да реагираме бързо на различни ситуации, използвайки и бързата, спешната процедура, когато това е необходимо за доброто на европейските граждани. Ние отговаряме и за контрола върху Европейската комисия и други институции по отношение на ефективното и ефикасно използване на парите на дънакоплатеца. Искаме да подкрепим комисията, що се отнася до кохезионната политика. Вие споменахте младежката безработица. Тя беше част от дискусията ни на предишното заседание. Говорихме също и за пригодността за заетост на възрастните хора и подкрепа за мобилността на пазара на труда. Подобно на заместник председателя, искам да кажа, че трябва да се създадат необходимите мерки за укрепване на индустриалната база в Съюза. Това е много важно за нашата партия. Пълното разгръщане на единния пазар с задължителни срокове е много важно. И накрая, когато ние правим нещо, ние трябва да показваме една пътна карта с ясни срокове и това трябва да прави Европейската комисия. От друга страна обаче трябва да имаме и възможност за гъвкавост, защото отговорността не спира само при изпълнението на плановете. Не, трябва да има иноваторски действия при изпълнение на тези планове, особено във времена на криза. И така искам да изразя подкрепата на НП за работната програма на комисията. Благодаря. Благодаря. И сега от името на социалистите и демократите давам думата на колегата Енрико Гареро Салом. Благодаря, госпожо председател. Господин заместник-председател на комисията, в вашата реч за състоянието на Европейския съюз, по-скоро в речта на господин Барозо, беше казано, че кризата с заетостта е съществен фактор за преодоляването на общата криза. И той посочи също, че е, планът за реформи, програмата за реформи функционира само тогава, когато е, няма несправедливост. Посочи също, че общата конкурентоспособност на Европа зависи от нейния социален модел. Диагнозата е вярна. Това, което той посочи е вярно, обаче е, искам да кажа, че между думите на господин Барозо и програмата за е, работната програма на комисията е, има едно огромно несъответствие. Смятаме, че работната програма на комисията за 2012 година, половината от нея е изпълнена. Например, беше направено много в сферата на правата на работниците, здравеопазването, личната безопасност на работниците. Всичко това се отнася конкретно до живота на европейските граждани. Директивата за пушачите също тя беше бързо внесена в парламента. Комисията не издържа изпита през 2012 година и ни разочарова и за 2013 година. Къде, например, има мерки за борба с младежката безработица? Какво е, е включено е, в Европейската платформа срещу бедността? Къде има възможност за социален диалог? младежката безработица в Европа е над 20%, а в някои страни повече от 50%. Борба с младежката безработица предполага една по-добре координирана и по-добра стратегия. Проблемът с работната програма се състои в това, че темите, свързани с социалната сфера и заетостта, изобщо не са представени. В договорите е записано, че насърчаването на заетостта трябва да бъде координирано и че е, съживяването на економиката трябва да върви наред с е, защита на правата на гражданите. Но комисията е заложила основно на политика на економии и бюджетна дисциплина. Това е политика, която е, се провали. Ако искаме да си направим полки от миналото, тогава трябва да имаме предвид, че един Европейски съюз е, не е жизнеспособен без социален съюз, поради което искаме да посочим господин заместник председател, че трябва да има и социално-политическа координация. Тя да бъде включена в европейския семестър, за да бъде той по-всеобхватен. Е, и това трябва всичко да се вписва с стратегията Европа 2020. Трябва да имаме предвид, че економическият и валутният съюз не е само цел, а средство за постигане постигане на целта. И е, социалния протокол с гаранцията за социалните права, активната е, политика на заетост, това искаме да насърчим и подчакваме подкрепа от комисията за насърчаване на общностния метод с цел да се избегнат реформи, които поставят парламента в по-неблагоприятна позиция. Освен това, Европейският съюз трябва да се задължи да допринесе до е, продоволствен фонд за граждани, които са застрашени от бедност. Вие трябва да имате предвид, е, че е, за тях трябва да се грижат не само компетентните органи в отделните държави членки, но Европейския съюз. Сега господин Ендрю Дев. Уважаема госпожо председател, господин Барозо съобщи, че ще излезе с план по всички съставни елементи, от които имаме нужда, за да може да осигурим економическото управление на Европейския съюз. За мен не беше много ясно обаче дали тези съставни елементи ще включват и проекто предложение за възстановяването на фондовете. Бих бил много благодарен, ако комисарят Шефчович ни разясни темата. Би било доста проблематично парламентът да даде съгласие по пакета от двете предложения, ако нямаме решение по фонда за възстановяване. След това Ще кажа, че поради злощастната оставка на комисаря Дали, ние не знаем какво ще се случи с директивата за тютюневите изделия, а мисля, че въпросът е особено важен. Доколкото разбирам, господин Шевчович сега работи по портфолиото или портфейла от предложения, за които преди е отговарял комисаря Дали, така че се надявам да ми отговори на въпроса. На трето място. Ще кажа, че е наистина чудесно, че разполагаме всички тези планове за законодателни норми за единия пазар, но на мен ми се струва, че така или иначе единият пазар все още не е изграден. Директивата за услугите, например, е ключов елемент на този единен пазар, а тя не се изпълнява както трябва в няколко от държавите членки. Имаме законодателни решения, които все още изчакват да бъдат прияти. И нашата група иска да подчертае, че е необходимо да завършим работата по настоящите програми, да изпълняваме нормативната уредба, която сме разработили и която би трябвало да е влязла в сила. Струва ми се, че по този начин най-сетне ще излезем на зелените поляни на единия пазар, който да бъде завършен. Благодаря ви, господин Дав. А сега госпожа Ривази. Госпожо председател, уважаеми колеги, господин комисар, тази седмица ние говорихме за освобождаването от финансова отговорност на Европейски агенции. също времено говорихме и за мерките за прозрачност, но като че ли проблемите не са решени. Необходимо е да имаме институции, които да служат за пример и да няма никакъв конфликт на интереси. времено аз съм говорител на групата на зелените, но има и много други евродепутати, които биха искали да зададат въпроси за оставката на господин Дали и съответно при разглеждането на директивата за тютюневите изделия, нещо, което трябваше да се направи от доста време насам. Много съм объркана. Има нещо неясно в предполагаемата корупция на господин Дали. Трябва да знаем какви са подробностите. Разбира се, комисията не е над закона, трябва да се реагира така, както би реагирал всеки гражданин, но комисарят не може да бъде и под закона. И би трябвало да се предполага, че той е невинен до доказване на неговата вина. Има множество въпроси, следователно и бих искала комисията да направи разяснение. Какви са правните норми, които е нарушил комисарят Дали? Каква е предполагаемата му виновност? Дали това не е някакъв преднамерен ход, за да се спре работата по директивата за тютюневите изделия? Бих искал господин комисаря да ни даде разяснение по тази изключителна ситуация и също така Олаф да ни предостави доклада си възможно най-скоро. Аз съм запозната с писмата на господин Барозо. Той казва, че тази директива не е отхвърлена, но виждаме, че вече има две годишно закъснение, а директивата е готова. Аз бих искала комисията да направи всичко по силите си, за да приключи работата по тази тъй чакана директива. Е, сега знаем, че поста ще се поеме от господин Тонио Борг, но наистина по директивата трябва да се работи изключително бързо, защото иначе тя ще остане за следващия законодателен състав, кой ще спечели чичуневата индустрия. Благодаря ви сега господин Малком Харбър, две минути. Благодаря, госпожо председател. От името на моята група и онези, които работиха по програмата като председател, също на Комисията за вътрешния пазар, трябва да кажа, че приветствам инициативите, които са предложени днес на нашето внимание. Няма нещо неочаквано сред тях. Искам обаче да кажа нещо по-общо за представянето. Казвам на господин Шевкович, това не е работната програма на комисията. Това е списък нови инициативи. Както посочиха някои от моите а, колеги, Имаше проекти, които започнаха преди 12-та година, трябва да бъдат завършени и една изключително важна част от работата, и тук подкрепям казаното от колеги, е прилагането на съществуващото законодателство, на директивите и на регламентите. Например, в сферата, която познавам най-добре, ние идната година ще е, направим общ преглед на директивите за обществените поръчки, което ще изисква програма за обучение и транспониране в държавите членки, за да може да работи е, този план ефективно. Господин Шевкович, в бъдеще работната ви програма трябва да бъде работна програма. Не искаме да видим само новите инициативи, искаме да видим и напредъка по неща, които вече вървят, тъй като това е изключително важна част от вашата роля в комисията. Искаме да видим тази, коми... тази работа, искаме да видим какво работите. И колегата спомена директивата за услугите. Ние активно работим по тази директива. Тя отсъства от този списък. Накрая имаме един списък с вашите идеи за това какво би упростило регламентите. Искам да ви припомня обаче, че в нашата работна програма една резолюция, която споменавате и вие, изисква Европейската комисия да подобри а, качеството на законодателните текстове, които предлага, както и да отговаря на наши безпокойства, свързани с а, качеството на ОВОз и как работят тези оценки. Нищо не пише по този въпрос. Работи се по този е, преглед. Тук не го споменавате. Така че по-добре си свършете следващия. Изпратете ни добра работна програма с инициатива, с това какво се случва след това, качество, как се прилага. Така че нека добре да си вършим работата, господин Шевкович, да не бъдем е, такива, каквито сме в момента и да не е, слагаме малки под-инициативи, за да украсим старите инициативи. Нека да работим заедно, за да работим по-добре. Благодаря. Госпожа Андерсон сега от името на левицата. В работната програма на комисията има много неща, по които може да се говори, но, както винаги, дребните неща обръщат каруцата. Говорите за седем области и ние искаме положително да допринесем за предложенията, които имат възможност да доведат до ползи за гражданите. Като цяло обаче, програмата според нас е една нова възможност, която е пропусната, тъй като имаме нужда от нов подход. Не се споменават директивите за тютюна, които закъсняват. Работната програма трябва да отговаря преди всичко на нуждите на хората, трябва да се отбележат също така и бюджетните мерки, които бяха предприяти, е, които увредиха най-вече жените и децата, защото детската бедност се увеличи заради бюджетните съкрещения. Слушах ви внимателно, когато говорихте за растеж и работни места и независимо от всичко това, мерките за инвестиции в е, е, растеж и работни места не са достатъчно добре финансирани. От една страна към тях се подхожда идеологически, т.е. мисли се само за закръщаване на бюджета, от друга страна имаме 25 милиона безработни и техния брой се увеличава. Разочароващо е, че работната програма по никакъв начин не се занимава с провалените политики, в които следвахме е, неясни стъпки. Няма да излезем от кризата по никакъв начин, като понижаваме заплатите, унижаваме хората, намаляваме публичната заетост и наливаме хиляди евро в банките. След изказването на господин Барозо за стоянето на адреса на, на Съюза, аз му казах, че той трябва добре да помисли. И аз го казвам сега и на вас. Хубаво помислете и вие защото се разрушават човешки животи посредством тези бюджетни съкръщения, които се прилагат не само от парламента, но навсякъде. Благодаря. Благодаря. Вие, госпожо Андерсън, бяхте единствената, която си уважи времето. Сега господин Симански от името на Европа за свобода и демокрация. Благодаря, госпожо председател. Миналата година комисията имаше намерение, между другото, да продължи работата по изпълнението на пакета за опазване на климата. Сега вече сме в третата фаза на системата ЕТС. В тази рамка комисията все повече ще има работа с правата на намеса в отделните економики на държавите членки. Нито парламента, нито държавите членки биха се съгласили с това. Програмата която е свързана с намаляването на въглеродните емисии, е само пример от дейността на комисията, които биха могли да доведат до това, че е, все повече държави ще попадат под натиск при кризата. В Полша економиката е насочена също и към камените въглища. Аз е, смятам, че в е, исканията на моите съотечественици този пакет за климата би трябвало да бъде спрян. Те смятат така, защото за част от континента той ще се отрази отрицателно. Това бихме подкрепили и това ще бъде нещо като тест на комисията пред държавите членки. Преди е, известно време комисията обяви държава на година на гражданите. Ораторът е прекъснат. Сега давам думата на е, независим депутат Искам да кажа, че това не са мерки, които ще решат проблемите на гражданите в Европа. Именно рецесия, безработица, намалени доходи, липса на социална помощ. Всъщност целта на тази програма би трябвало да се бори с безработицата, а не да води до обратния резултат имаме еврото с стоиността му, която е твърде наценена. И това само увеличава и продължава рецесията. Казва се, че друг от приоритетите на комисията е подобряване на конкурентоспособността, но държави с наценена национална валута не могат да се конкурират. Всъщност това означава, че европейските производители ще трябва да се състезават с зараждащите се економики, където знаем, че се работи с много ниско заплащане и робски условия на труд. Благодаря ви. Сега заместник председателя Шефчович има отново думата. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на изказванията на почитаемите членове на Европейския парламент. Програмата на комисията беше представена от мен, но много съжалявам, че нямаше как да ви покажа текста, тъй като той беше завършен в своята цяло само преди час и половина, но така или иначе програмата вече е одобрена, приета и много скоро вие ще разполагате с нея. По връзката между делегираните актове и актовете за изпълнение, всъщност тук имаме общо разбиране как да се използват и двата вида актове. Ние сме съгласни, че би трябвало да изхождаме от нормите в договора. Там е ясно определено при кои политики ни трябват актове за изпълнение и при кои политики това са делегирани актове. Въпросът е обсъждан надълго и на широко с конференцията на председателите, както и тази на председателите на комисии, но е ясно, че ще трябва да координираме законодателния процес много по-добре и по-утрано. Всъщност, Струва ми се, че всички тези пререкания за делегирани актове и актове за изпълнение е, обикновено възникват в края на целия законодателен процес. От тук се стига до забавяне. Понякога комисията препраща въпроса към Европейския съд и е необходимо да се прибягва към такъв правен инструмент. Така че моето предложение е нека да работим в тясно сътрудничество, нека зачитаме договора, а не да използваме тези два вида актове за забавяне на законодателния процес. Иначе ние сме на мнение, както и вие казахте, че трябва да се намали наистина бюрокрацията и административния товар по 31%. Ние разглеждаме възможностите за намаляване на административното бреме на ниво държава членка. Трябва да кажа, че се вижда обикновено къде има осложняване, но като че ли се забравя колко голямо упростяване е направено в много от областите – Необходимо е това да се усети на национално ниво. Съгласен съм с господин Харбър, винаги има какво да се научи, като говорим за оценката на въздействието. Много съм благодарен, че Европейския парламент също ще прави оценка на въздействието по предложения на Европейския парламент и мисля, че с общи усилия ще подобрим качеството на нашите предложения чрез тези оценки. След това, нека обясня, 2012 година ще имаме предложения по 16 основни инициативи. Както виждате, наближава края на годината. Надявам се, че ще се уверите, че изпълняваме ангажиментите си. През 2010 и 2011 година сме изпълнили над 90% от залегналото по програмите. Нека експертите ни поработят заедно, за да работим с едни и същи стойности, бих казал аз. След това безработицата Енрике говори за нея. Мисля, че Наистина, борбата с нея трябва да бъде водещ приоритет. И точно това и правим. Още през юни въведохме пакета срещу безработицата, в който предлагаме гаранции за наемане на младите хора. Също Същевременно ние изпратихме помощни екипи в държавите членки, които да работят срещу младежката безработица предложихме и извършихме бързо пренасочване на фондове, за да се създадат работни места за младите хора, подкрепени пряко от европейските фондове. Тази сутрин говорихме и за многогодишната финансова рамка. От разговорите с съвета виждам, че има едно нещо, което остава важно. 20 10% от европейските фондове трябва да бъдат насочени към Европейския социален фонд. Комисията е ясна по този въпрос. Ние казваме, че тук не може да има никакво намаление или отстъпление. Надяваме се да убедим и държавите членки. Това ще покаже, че европейската помощ се използва наистина за подпомагане на младите, а и на възрастните да си намерят работа и да се преквалифицират. Не на последно място имаше въпроси за господин Дали, мой биш колега, и за директивата за тютюневите изделия. Първо, поставката на комисаря Дали. След разследването на Олаф и обсъждането на доклада на Олаф, направено от господин Барозо и господин Дали, стана ясно, че господин Дали не може да остане на поста си с оглед на нормите на Европейската комисия. Ето защо започна процедурата за назначаване на нов комисар, като от първоначалните контакти с Европейския парламент ми се струва, че през едните седмици можем да организираме изслушването на този нов комисар. Вече обсъдих плана за едните седмици с председателя на комисията Енви. Искам да ви уверя, че започнатата от нас работа ще продължи, тристранните разговори ще продължат, а директивата за тютюневите изделия е важна за комисията и ние искаме с този състав на парламента да приключим работата по нея, да излезем с едно добро предложение, което се надявам парламента в този състав да одобри поне на първо четене. Разбира се, би било по-естествено, ако новият комисар можеше да започне тази процедура от самото и начало с тристранния диалог и да я доведе до край. Но ми се струва, че дори да има забавене тук, то ще е съвсем малко. А директивата за тютюневите изделия ще бъде представена на време на Европейския парламент, за да може да се произнесе. Благодаря на заместник председателя на комисията господин Шешкович е, във връзка с е, работната програма на комисията. Е, разискването по тази програма приключи. Преминаваме към следващата тема. Това е